на правовата държава. Първата проекторезолюция е за Малайзия. Госпожа Вайлер ще бъде първият оратор. Тя е и съавтор на резолюцията. Господин председател, господин представител на комисията, колеги, Малайзия е впечатляваща страна с дългогодишни традиции, с много богато културно наследство – Като членове на делегацията за Малайзия, ние следим отблизо развитието на Малайзия и не преставаме да се очудваме от бързия напредък е, на страната. Що се отнася до е, темпът на растеж, е, Малайзия е една от първите 10 държави в, стр... в света, трябва да кажа от името на политическата група на социалисти и демократи, както и на останалите са автори, е, подписали резолюцията, че още по-изненадващо на този фон е, е бичуването, практиката на бой с пръчки, която не съответства на настоящото развитие на страната. Тя е в е, противоречие и с е, Общата декларация за човека и Европейската конвенция за правата на човека, както и на нашите принципи. Същевременно... на човешките права. Същевременно е, законодателството Отдавна вече е записано, че Малайзия е, обявява готовността си да защитава правата на човека. Е, непрекъснато, е, когато е, сме в Малайзия и когато сме сред. Е, е, в средата на държави от АСИАН, ние повтаряме, че е, практиката на бой с пръчки трябва да бъде преустановена. Госпожа Шаке има думата сега. Уважаеми колеги, практиката на бой с като форма на наказание често се прилага в Малайзия. Особено често на това наказание са подлагани мигрантите и случаите на това наказание нарастват. Това нарушава конвенцията на ООН, която гласи, че физическото наказание е равнозначно на мъчения. Много често иммигрантите не получават информация за предявените към тях обвинения и не получават достъп до правна помощ. Сдружението на юристите в Малайзия призова за отмяна на това наказание. Европейският съюз призовава за мораториум върху този вид на наказание и постепенното и последващото, последващата отмяна на това наказание. Необходимо е Европейският съюз да изпрати необходимите указания или препоръки, извинете, към правителството на Малайзия. Колежката Лохбилер има думата сега. Благодаря, господин председател. С тази резолюция ние осъждаме практиката на бой с пръчки в Малайзия. Това не бива да се омалуважава. Не бива само да казваме, че това е, е средновековен, старомоден инструмент за наказване на нарушители. Трябва да знаем, че бъд с пръчки е, съответства на е, изтезанието и в никакъв случай не бива да се допуска, тъй като много често това наказание е свързано с голяма жестокост. 66 са нарушенията, за които се предвижда е, бой с пръчки в Малайзия. И около 10 000 души, по данни на неправителствени организации, са наказани с е, бой с пръчки. Много често на чужди е, граждани, е, иммигрирали в Малайзия, е, получават същото наказание и нямат възможност е, да се защитат адекватно изправени пред съда. Включително и по тази причина, но и за да защитим е, коренното население, трябва на всяка цена да се обявим срещу тази практика, която не съответства на нашите принципи, която е в противоречие с международните актове предишният оратор посочи, че е, международноправните норми са в нарушение и ако Малайзия желае да се нареди сред страните, е, подписали е, множество международни конвенции, трябва да спре тази практика. Азия се движи към една по-ислямска форма на управление. Това е повод на загрижене, защото Малайзия може да бъде важен партньор на Европейския съюз. Е, за жалост, е, западните понятия за човешките права в Малайзия не са е, достатъчно развити. Малайзия е страна с мусулманско мнозинство, а подобно наказание е нещо обикновено в много страни, където се прилага шарията. Боя с пръчки е сравнително невинен, като се сравни с други брутални методи на наказание в някои мисулмански страни, като ампутация, отрязване на главата или убиване с камъни. В Сингапур и на другаде също престъпниците се бият с пръчки. В страните от Европейския съюз е забранено и то с право физическото наказание. И за мен е ясно, че боят с пръчки е абсолютно незаконен по международното право. Благодаря. Благодаря, колега Тенок. Колегата Посълт има една минута. Господин председател, когато обичаш някого, си особено взискателен към него. По същия начин стоят нещата и в взаимоотношенията между държавите. Особено държави, които са в тясно сътрудничество една с друга и е, държави, е, при които някои страдат е, от ужасна диктатура. Но Малайзия е страна, която се развива много бързо и е, включително и по пъти на демокрацията. Тя има една много съвременна и демократична е, конституция. Не шарията, а британските колониални власти са въвели това наказание бой с пръчки в Малайзия. Но тъй както е, британските колониални власти междувременно вече са се отеглили и са променили маниерите си, и Малайзия би трябвало да се промени. И за това на всяка цена трябва да кажем категорично, че това противоречи на всички международно правни норми. В много случаи в Малайзия установяваме, че от десетилетия държавата се развива с много бързи крачки, приближавайки се към нашият вид демокрация. И за това този варварски вид изтезание трябва да се преустанови. Господин Танок вдига синята карта. Имате думата. Искам да попитам господин Посел, когато много уважавам. Аз не съм специалист по международното право, но не виждам абсолютно никакви свидетелства, че международното право забранява боя с пръчки. То забранява военните престъпления, престъпленията срещу човечеството, геноцида, но според мен международното право не, забрява, не забранява боя с пръчки. И конвенцията срещу, срещу изтезанията към която е, Малайзия не се е приденила, в тази конвенция, присъединила в тази конвенция се казва, че бой с пръчки би могъл да се разглежда като, е, като изтезание. А, ако не се придържаме към фактите, е, просто ще загубим е, е, уважението на обществеността. Това не бе въпрос, но колегата Пасалт може да реагира. Естествено, че бац пръчки е изтезание. Естествено, че забраната на изтезанията е част от международното право, независимо от това дали дадена държава се е присъединила и е ратифицирала конвенцията или не. Благодаря на колегата Посълт. А сега давам думата на колежката Вержия. Благодаря, господин председател. Малазия е една от страните, за които сътрудничеството с Европейския съюз, макар и скорошно и сравнително скромно, играе положителна роля. Както в економически, така и в социален план. Това се отнася до правата на жените, до образованието, до уязвимите малцинства. Но с правата на човека нещата, нещата не са така наред. Боят с пръчки е, е един е, пример в това отношение. Въпреки е, че това а, не се е присъединила конвенция към Малазия към конвенцията за срещу изтезанието. Боят с пръчки се а, използва а, в редица случаи мъже, жени, включително и онези, които са обвинени за прелюбедеяние, включително и деца. Нещо повече. Онези, които са осъдени на бой с пръчки, това става в присъствие, в присъствие на лекар, който свестява битите, ако те загубят съзнание, за да могат да изтърпят цялото си наказание. От 2002 година беше създадено с закон нарушение за иммигрантите, които са голям брой. Те се подлагат на този, това наказание бой с пръчки. Тази практика трябва да спре. Европейският съюз цени цени партньорството си с Малайзия, а, но трябва да й помогне да преодолее тази а, злощастна практика. Благодаря, госпожо Вержия. Знаете, че съм много толерантен, но все пак е, ще ви помоля да спазвате регламента. Независимо от това, че предстоят е, само няколко дни до коледа, ще трябва много учтиво да ви напомня да спазвате времето. Колегата Преда има една минута. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да посоча някои данни от проучване на Amnesty International от този месец, декември. Поне 10 000 затворници и поне 6 000 беженци всяка година стават жертви на бой с пръчки в Малайзия. Много често това наказание се прилага в затворите и за съжаление, както каза господин Танък, Малайзия не е единствената страна, която използва това анахронично наказание. Ние говорим в това отношение за Сингапур. Това, което е обезпокояващо обаче за Малайзия, е, че много голям брой престъпления се наказват с бой с пръчки, 66 такива наказания. Ние не говорим тук само за престъпления с използване на насилие, но също така и за нарушаване на имиграционното право и за използване на наркотици. Съгласен съм с колегата Посъл, че това е мъчение, което е забранено според международното право. Благодаря, колега Преда. Колегата Палекис се извини, не може да присъства на следобедното заседание. Колегата Етен Меки има думата сега. Една минута. Резолюцията на парламента е своевременна и важна. Хиляди души са под Отложени на бой с пръчки в Малайзия всяка година. Това е жестока и унизителна форма на наказанието и тя трябва да бъде забранена навсякъде по света. Боят с пръчки е форма на мъчение. В съответствие с данните на Amnesty International, една мусулманска жена е била подложена бой с пръчки в Малайзия, където се прилагат законите на шарията. Amnesty International също така съобщава, за бой с пръчки спрямо иммигранти и бежанци в Малайзия. Настояваме правителството на Малайзия да прекрати практиката на бой с пръчки. Призоваваме правителството на Малайзия също така да ратифицира Конвенцията на не за мъчените, както и Конвенцията за граждански и политически права. Благодаря. Благодаря, Госпожо Ятемеки, е, колегата Зябра има една минута. Следим е, с внимание економическото развитие на Маля, Малайзия. Но с удивление е, се запознахме с доклада на Amnesty International за боя с пръчки в Малайзия. Това е жестоко наказание, който много пъти се налага за дребни нарушения. Особено е жестоко, когато се използва срещу незаконните иммигранти или онези, които са в страната без валидни документи. Обикновено беженци от Бирма. Но наказанието чрез бой с пръчки върви ръка за ръка с традициите на тази страна. Много престъпления са свързани с религиозните закони и местните обичаи. Такъв е случай на Картики Хари Сухарно, която е била бита с пръчки за това, че е пила бира в един бар. Благодаря ви, колегата Пешка. Има минута и 30 секунди. Благодаря ви. Традиционните закони на шарята, които се прилагат и в много съвременни мюсулмански държави, предвиждат физическо наказание за нарушение на законодателството. Така една жена е била наказана за това, че е била видяна в бар да пие бира. Също така в женски затвор се прилага това наказание. и присъдата за бой с пръчки беше приложена към майка на две деца, след което присъдата е била заменена с 3 месеца на обществено полезен труд. Също така за същото правонарушение е било приложено наказанието бой с пръчки на друга жена – Съдиите казват, че това е по-скоро предупреждение, а не наказание. Същият аргумент се използва и от заместник министъра на образованието, който оправдава физическите наказания спрямо деца в училища и се позволява училищният директор да налага подобни наказания, като родителите са информирани за това наказание и то се извършва в присъствие на свидетели. Това не е екзотика, това е всекидневният живот в тъй наречена мусулманска страна. Трябва да използваме нашата дипломация, за да подпомогнем на хората в тази страна да се освободят от това средновековно наказание. Нека да го направим. Die weiteren eingetragenen Redner zunächst für eine Minute, Herr Kollege Sonik. Благодаря, колега Пашка. Колегата Соник има в момента една минута. Благодаря много. Обсъждаме едно физическо наказание, което е унизително. Малазия не може да се позовава на собствения си наказателен кодекс, в който 66 престъпления се наказват с бой с пръчки. Бой с пръчки всъщност е изтезание и е незаконен а, според а, редица международни споразумения и конвенции. Amnesty International съобщава, че а, на това наказание често се подлагат а, незаконни емигранти. Мисля, че Малайзия трябва да направи повече за защита на човешките права. Повече трябва да направим и ние като упражним натиск върху Малайзия, за да спазва човешките права. Това трябва да бъде предпоставка за нашето сътрудничество за всяка, всяка страна, включително с Малайзия. Благодаря, господин Соник. Сега господин Царнечки за една минута. Дами и господа, господин председател, Малайзия е економически тигър. Една развита страна, която е образец за подражание за всички страни от Юго-Источна Азия. Обаче този тигър има сериозни проблеми. Един пример за това е наказанието бой с пръчки. Да, някои хора казват, че трябва да зачитаме културната специфика, че ние, европейците, трябва да сме чувствителни и да се стремим да не налагаме нашите решения на други страни и континенти. Но в конкретния случай става дума за човешки права. Човешките права са нещо всеобщо и няма значение към каква раса или религия принадлежи човекът. Ние в парламента сме длъжни да защитаваме човешките права и човешкото достоинство. И несъмненно, Боят спръчки нарушава тези права, нарушава човешкото достоинство. Маковей. Благодаря ви. Госпожа Маковей има една минута. Причиняването на болка е срещу човешкото, престъпление срещу човешкото достоинство. Боят с пръчки е нехуманно а, и унизително наказание. Голям брой а, хора се наказват от Малайзия от, а, по този начин. Болката е толкова силна, че жертвите често губят съзнание. Докладът показва, че офицерите, които налагат наказанието, много често приемат подкръпи, за да пощадат жертвата. Призовавам комисията и съвета, както и правителството на Малайзия, да настояват за незабавен мораториум на боя с пръчки. Боя с пръчки или с къмшик трябва да спре. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че в Малайзия все още се прилага боят с пръчки и то твърде често. Вместо да се ограничи и да се спре тази практика, правителството на Малайзия очевидно насърчава е, налагането на тези наказания. Е, залага се най-вече на въздържащото, на сплашващото въздействие. А, всички служители, които по някакъв начин участват е, в извършването на това престъпление от гледна точка на човешкото достоинство и правата на човека, получават награда. Те се поощряват. Особено важно е и това, че е, чужди граждани, е, не граждани на Малайзия, също се наказват по този начин и нямат достъп до един справедлив процес, е, до е, преводач и е, правни консултации. Благодаря ви. Е, преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата на първият заявил участие да се изкаже, казва председателят. Присъж... Осъждането и наказването на бой с пръчки е ужасна процедура. Вързва се жертвата за един стълб и се удря с пръчка или къмшик. В Малайзия тази практика се превръща в епидемия. Държава, която смята, че физическото наказание е ефикасен начин за спиране на престъпността, очевидно греши. И няма да получи економическо предимство, като използва подобни методи. Тази практика трябва да бъде прекратена, където и да където и да е тя. С право искаме от малайзийските власти незабавно да прекратят използването на изтезанията и физическите наказания, както в тяхното законодателство, така и в практиката. Благодаря, господин Рипо. Сега господин Ребенберг за една минута. Благодаря, господин председател. Бъдат спръчки. се използва в Малайзия от колониалните времена Наскоро правителството увеличи списъка на наказвани с бой престъпления. Вече техния брой е 66. Жертвите на наказаният не получат никаква информация защо и кога ще бъдат наказани. 60% от случаите според Amnesty International са незаконни иммигранти, които дори не разбират каква е тяхната присъда. Но властите на Малайзия не виждат никакви основания за промяна в законодателството и разглеждат това наказание като ефективен метод за борба с престъпността. 17 милиона евро са заделени от Европейския съюз за подкрепа на економиката на Малайзия. Затова смятам, че трябва да призовем нашия партньор да ратифицира конвенцията на ООН срещу мъченията и трябва да осъдим категорично бой с пръчки като нещо, което противоречи на международните норми. als letzte Rednerin kommt Frau Kollegin Cretu für eine Minute zu Wort. Колежката Критуса е последният оратор в рамките на процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ежегодно хиляди хора се наказват на бой с пръчки. Най-малко 66 са, са правонарушенията, за които се предвижда такова наказание. През последната година техният брой бе увеличен. Ето това е, е една много тревожна информация. Медиците нарушават е, медицинската етика, е, служителите в затворите също са принудени да участват в използването и прилагането на това наказание. Трябва да апелираме много категорично Малайзия да се присъедини към конвенцията срещу изтезанията и е, най-вече да защитим по един надежден начин беженците и иммигрантите. Благодаря ви, колежки. А сега ще дам думата на комисаря Пибалкс в края на тези разисквания. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, комисията осъжда използването на физическите наказания е, това нарушава международните принципи на хуманност и човешки права, така как те са формулирани от ООН. Тези принципи са отразени и в насоките на Европейския съюз за нашата политика спрямо трети страни, които използват е, унизителни наказания а, и физическо насилие и стезание. Последният доклад на Amnesty International за Малайзия е много обезпокоителен – комисията подготвя резолюция, която ще се отнася за всички страни, където присъдата на бой с пръчки съществува. Не един път сме подигали този въпрос пред Малайзия. Същото се отнася и за ратификацията от малазийска страна за конвенцията на ООН срещу изтезанията. И това стана и през феврали 2009 година при периодичния преглед на изпълнението на решенията на ООН. Миналата година на семинара за човешките права от Малайзия бе поискано да ратифицира е, конвенциите на ОНЕ и по-специално конвенцията срещу изтезанието. Същия въпрос беше повдигнат и в началото на 2010 от ръководителят на Европейският е, от, от е, делегацията на Европейския съюз. Европейския съюз и Малайзия в скоро време ще започнат преговори по споразумение за партньорство и сътрудничество, в което ще се включат клаузи за спазване на човешките права. За да влезе в сила, когато влезе в сила това споразумение, то ще даде платформа за един по-интензивен диалог с Малайзия по въпросите на човешките права. Благодаря. Благодаря, господин. Шест са проекто резолюциите, които са внесени.